за да въведа Негово Величество Краля на Нидерландия. Той ще се обърне към нас. Само секунда. Внимание, моля. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Негово Величество, кралят на Нидерландия, Вилем Александър. Благодаря. Моля, заемете местата си. Majestät, es ist für das Europäische Parlament eine него велич... Ваше Величество, много се радваме, че Вие дойдохте днес сред нас в Европейския парламент. За нас е голяма чест. Това е чудесна традиция. Чудесна традиция е по време на Нидерландското председателство Вие да се обръщате към нас с поздравителен адрес. Чудесно е, Ваше Величество, че продължавате тази традиция. Вие сте и това мога да го кажа, че не сте единственият а, държавен глава, който говори в а, парламентарната зара, но сте единственият крал на Нидерландия, който идва при нас. Кралица Петрикс, вашата майка, също беше при нас и се радваме, че тази традиция продължава. Европейският парламент и Нидерландското председателство работят в много тежки времена за Европейския съюз. Благодарим ви, Ваше Величество, че в тези тежки времена сте дошли при нас. Радваме се и с нетърпение очакваме Вашата реч. Ваше Величество, имате думата. Meneer de voorzitter, leden van het Europees parlement. Уважаеми дами и господа, депутати, за мен е много, нещо много специално да се обърна към вас, да бъда сред вас по време на не, нидерландското председателство. Вие представлявате европейските граждани на европейско равнище. Вие представлявате техните страхове, техните очаквания, техните надежди, техните идеали, но също така и техните разочарования и техния яд. Всичко, което движи европейските граждани, е отразено сред вас. Вие имате една много важна задача, една много трудна задача, особено в сегашното време. Студен вятър вее из Европа. Много от нещата, които ни засягат, които са ни скъпи, са поставени под натиск. Преди два месеца този квартал бе цел, бе прицел на терористични атаки. В тях загинаха 32 човека. Днес мислим за техните приятели, за техните близки, за ранените, за оцелелите, които се опитват отново да въведат вред живота си. Брюксел, градът, в който се събират европейските пътища, бе лучен в сърцето, както и Париж миналата година, както и много други градове, като Анкара, Алепо, Бейрут, Багдад, Сус, Лахора. Милиони хора страдат от насилие, цели общества се разпадат. Много не знаят какво да правят и трябва да бягат. Това е голям натиск за Ливан, Йордания, Турция и други африкански страни. Също така и държавите членки на Европейския съюз усещат беженската криза. Някои повече, други по-малко социалната тежест и солидарността в рамките на Европейския съюз са поставени на изпит. Хората имат нужда от закрила, трябва да, трябва да се чувстват някъде в къщи или както казва немският философ Рудигърс Ханц. Ние можем да <clears throat> пътуваме глобално, но не може да, да живеем глобално, може да живеем само на някое определено място. Човек има нужда да е свързан някъде с някакво, с някакво кътче от света, което да нарече свой дом. Нашите страни са символ за нас, за нашата история, за нашата това естествено се отнася за 17 милиона жители на кралство Нидерландия. Е, холандците обичат своята страна и наследството, което са им оставили Еразъм, Гроцио Спиноза, Рембрандт, Ван Гог, Корнелиус Лели и Йоан Крив. Но независимо от тази обич, от обичта към страните си, ние никога не бива да забравяме това, което сме получили от голямата европейска цивилизация, от, от страните около нас, включително нормите и много важни ценности. Гърците посяха семената на демокрацията. Италианците ни дадоха Ренесанса и прекрасния извод на културата и научното, научната иновация. Френският емигрант Кристоф Плантан – през късния 16 век публикува първият, първият речник на холандски език. Немски и френски мислители като Лайбниц и Волтер запалиха искрата на просвещението и Накрая трябва да споменем, че през Втората световна война британци и поляци се биха за холандската свобода. Наистина, много неща са се случили на национално равнище, но ние може да заградим нашата територия, но не може да заградим културата. Европа представя един идеал на цивилизацията – лична свобода, човешко достоинство, равенство и солидарност. Моята майка, кралица Беатрикс, се обърна към парламента през 1984 година и 2004 година. Последният път тя напомни за големите очаквания на младите хора към Европа през 60-те години. Цитат това, което започна тази структура, която започна с томана и въглища, се разви като европейския конструкт като символ на мир и енергия. Аз съм роден през 1967 година и за моето поколение особен момент беше 1989 година. Тогава това, което смятахме, че е непоклатимо, започна да се разпада и започна една нова ера – студената война приключи, стана ясно, че Европа има обща отговорност. Страните в Европа имат обща отговорност. Освен това, ние разбрахме още нещо. Европейската позиция, позицията на Европа в света се промени. Ние вече не сме центъра на света, нито економически, ни, нито културно, нито геополитически ценностите, които смятахме, че са универсал, е, универсални, не са саморазбиращи се от себе си и на много места те са заплашени. Важно е да работим заедно, именно защото ние вярваме в тези ценности, в е, споделената традиция. Не миналото ни обединява, а бъдещето. В тези трудни времена трябва да се запитаме каква Европа искаме да създадем за от какво се гордеем. Ние се съсредоточаваме върху проблемите, върху недостатъците, но тези недостатъци, колкото и да са сериозни, трябва да се видят в контекста на това, което сме постигнали благодарение на европейската, европейското сътрудничество. Много е лесно да се смята, че мирът се разбира от само себе си, след декларацията с Шуман, нито една държава членка не е стреляла по друга държава членка. Ние се основаваме, не основаваме нашите общества на закона. И аз бях първото поколение европейци, които имаха това щастие. Надявам се и бъдещите поколения да живеят в това щастие. De keuze voor Europese integratie Европейската интеграция означава заедно да основем нашите общества на правовия ред. 500 милиона европейци са обединени в съюз на общи ценности. Да се поддържат тези ценности винаги е означавало много емоции и много дискусии. Могат да се разкорещат чувствата, включително и в парламента. Да се преведат абстрактните ценности в законодателство, това изисква много дебат. И има различия и това е нормално, но това не означава, че Европа е слаба. Това означава, че Европа е силна. Е критичността, свободата на изразяване, отворения дебат и демократичния контрол са част от Европа. Само в, при диктаторските режими няма публичен дебат. Защо е важно да продължим да работим заедно? Отговора на този въпрос виждаме всеки ден. При всяко ново предизвикателство виждаме, че трябва да работим по-тясно заедно. Да се справяме с бежанския поток, да се борим с трафика на хора, с тероризма, с престъпността, да подобрим енергоснабдяването, да се борим срещу промените в климата, да подобрим економическия растеж и да създадем заедност за 22 милиона европейци, които са безработни. И нека не забравяме да укрепим нашата позиция като морален сто, стожер, който да просветне и в други кътчета на света, където свободата е под заплаха. Както казва Еразъм преди 500 години, няма нищо по-лесно, отколкото да се победят разделените народи. Европа е единна, въпреки че е много различна. Букетът на Европа не е завършен без карамфила от Испания, без френската лилия, без Кантоса от Гърция, без датската маргарита, германската, немската метличина, холандските и унгарските лалети и лалета и английската роза. Европейският съюз може да се гордее, но това не означава, че не трябва да сме отворени към е, критичността и да критично да разглеждаме нашите постижения – ние сме намирали решение, когато няма альтернатив, альтернативи. Това се случи в банковата криза, това се случи и при скорошната хуманитарна криза, когато бяхме изправени пред беженска вълна от Сирия и други конфликтни зони. Да се предвидят проблемите не е най-силната страна на Европа. Така че взаимодействието между Съюза и държавите членки, между Европейския парламент и националните парламенти е от ключово значение. То става все по-важно. В същото време това означава много предизвикателства за функционирането на Европейския съюз. Нашите млади хора са нашият бъдещ капитал. Дали правим достатъчно за тях? За тяхното бъдеще? Неизползваният потенциал на единния пазар се оценява на 1,25 трилиона евро, 60 и това е 60 години след създаването на общия пазар. Трябва да помислим върху това. Трябва всички да имат добри перспективи за економическо и социално развитие. Може да имаме растеж благодарение на единния пазар. Имаме правен ред, но имаме и социален ред и те се основават на равни възможности за всички. Това означава право да се следва, да се работи, да се прави бизнес, но никога не бива да забравяме за перспективите на онези, които не искат да пътуват, които искат да си останат в къщи. За някой Европа означава шанс да разперят крилята си и да полетат, за други това означава да гледат други как се придвижват напред. Страховете на някои хора от развитието на Европа прелива в недоволство от това как е управлявана Европа. Дълго време ние Искахме Европа да е идеал, е, европейския проект да е идеал. Но както при строежа на един истински мост трябва да вземем предвид силите на триене, на напрежение, на опан. В противен случай е, мостът ще се струти. Имаме нужда от здрави структури и трябва да укрепим тези структури, включително и Европейския парламент. Това не означава да правим повече правила. Трябва наличните правила да могат да функционират по-добре. Трябва да се концентрираме върху един общ подход. Трябва решенията да се вземат колкото се може по-близо до хората. Това не само ще увеличи ефикасността на Европейския съюз, но също така ще успокои загрижеността на хората, които смятат, че губят своята културна идентичност. Държавите членки и техните граждани трябва да се, да се чувстват като европейци навсякъде, в своите градове, в своите страни, в своите квартали. Европа започва в кухнята. Един горд европеец трябва да бъде един горд финландец, поляк, французин, португалец, българин, британец, грък, германец или холандец, нито е един политически ред не може да, се раз, да може да разцепти без хората. Европейския проект не бива да е елитарен. Всеки гражданин трябва да се чувства у дома си в Европейския съюз. В крайна сметка Европейския съюз принадлежи на всички нас. На професорите, на шофьорите, на бизнесмените, на безработните, на пенсионерите, на беженците, които имат право на престой. А всяка година един от три европейци отива в друга страна. Това означава, че двама от трима не си остават в къщи. Европейския съюз трябва да удовлетворява всички техни нужди. Тоест, всички тези, е, които пътуват и тези, които си остават вкъщи, трябва да видят своите очаквания отразени в Европейския съюз. хората трябва да могат да изразят своята, своето мнение и вие представлявате тези хора, включително тези, които искат да изразят мнението си в национални референдуми или само на национално равнище. Европейската история може да, да бъде написана само когато е писана заедно, когато избраните и избирателите се слушат едни други, както на европейско, така и на национално равнище. За 60 години, от 60 години европейското сътрудничество беше нашият бъд, мост към бъдещето. В началото този мост беше тесен, но нашите амбиции пораснаха. В наши ръце е да осигурим моста да бъде здрав. От нас зависи този мост да понесе нашата тежест. В този смисъл вие имате основна роля, вие играете основна роля да представяте гражданите им в тяхното разнообразие. Но независимо колко е голямо това разнообразие, независимо колко са големи нашите различия, има нещо много по-голямо, по което ни обединява. Желая ви успех в вашата важна работа. Благодаря ви.